вътрешния правилник. Те ще бъдат записани в протокол от днешното заседание. Получих от Европейската народна партия и тяхната група по-специално в Европейския парламент един списък с назначение в делегации и комисии. Списъкът с имената също ще бъде публикуван в протокола. Този протокол се счита за прият, ако не подадете своевременно своите възражения по него. Продължавам нататък с дневния ред.